Ще информираме техническите служби, казва председателят. А сега преминаваме към обясненията на ВАД. Uh, we start uh, on uh, uh, Bastos uh, report. Започваме с uh, доклада Регина Бастос. Давам думата на господин Балтазаре. Господин Балтазаре, имате думата. We wait, uh, some minutes. Председателят налага се да изчакаме няколко минути. Colleghi, vi prego di defluire più velocemente per consentire a chi... Уважаеми госпожи и господа, моля ви колкото е възможно по-бързо да напуснете залата, след като няма да останете за обясненията на вота, за да можем да започнем с изказванията на колегите и останалите да могат да ги чуят. Onorevole Балдасаре. Господин Балтасаре, имате думата. Благодаря, господин председател. Радвам се много за това, че приехме доклада Бастос. Аз го подкрепих с моя глас. Но тежката економическа криза в Европа се отрази много неблагоприятно на отношението към единния пазар, както от страна на гражданите, така и на предприятията, на националните е, движения и граждански инициативи в държавите членки. Също времено ние не сме чак толкова експедитивни и ефективни, когато говорим за реформа на някои пазари, за е, подготовката на директивата в случаите на забавяне на плащания. И за това смятам, че е абсолютно необходимо да засилим институционалното сътрудничество между Европейския съюз и държавите членки. Нуждаем се от съществени мерки, от единна защита, а една голяма част от нашите намерения и проекти поради е, междуинституционални конфликти и националния егоизъм на някои държави членки е, бяха блокирани. И затова трябва да се обединим, за да покажем, че умееме да управляваме Обединена Европа. Необходимо ни е всичко това, за да можем да укрепим единния пазар и да укрепим и засилим гражданските права. Председателят, благодаря господин Балдасаре. Филип Жован има думата сега. Господин председател, вече на два, вътрешният пазар стана на 20 години. Той допренесе много. Ползата от него е голяма. Но той ще оправдае напълно очакванията си, ако той помогне за да защитим работните места и промишлеността на Европа. Защото виждаме Китай, Корея, Япония, Катар и други продължават да купуват, изкупуват нашата промишленост, нашите работни места. А много големи фирми изнасят производството си навън от Европа. Затова моментът е много важен и мисля, че трябва да се съгласим, че е време, крайно време да имаме една истинска политика за защита на вътрешният, един вътрешен пазар, един европейски протекционизъм. Благодаря. Благодаря. Господин Ювен, сега. Госпожа Заники. Не е тук госпожа Заники. Тогава госпожа Костанс Легрип. Благодаря, господин председател. Като член на Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителя, 20 е, основни тревоги на гражданите са изброени в доклада, който гласувахме. Ние обсъждахме този доклад във връзка с 20 годишнината на вътрешният, единия вътрешен пазар. Вече от 20 години стоките, капиталите, е, работниците могат свободно да се движат е, в нашето пространство на живот, на обмен, на свобода. Интересен е също така фактът, че едно от нашите главни опасения е това е трудното признаване на професионалните квалификации. Трябва да бъдем тук особено активни, да изпреварваме събитията, за да може нашите съграждани наистина в най-близко време да разполагат с процедура за признаване на тяхната квалификация и на техните дипломи. Това да става по-бързо, по-просто и да, е по, да не е толкова скъпо. Това е един много важен а, залог. А, а, аз активно работя за създаване на една подобна процедура с другите членове на комисията ИМКО. Но това е голямо предизвикателство, защото ако има повече автомобилност, ще имаме повече Европа. Благодаря. Благодаря, госпожо Легрип. А сега господин Оресте Роси. Благодаря, господин председателю. За да се вдъхне нов живот на единния пазар, което е, има решаващо значение за изпълнение на стратегията Европа 2020, трябва да имаме смислени стратегии за економически растеж и заетост, както и да си възвърнем доверието на гражданите. Доклада се подчертава несъответствието между очакванията и действителността, а това винаги води до напрежение и тревоги поради данъчното бреме, растящите разходи за енергоносители и така нататък за да имат по-голямо доверие в Европейския съюз гражданите, трябва по-добро сътрудничество между институциите, за да се подпомогне развитието на науката и развойната дейност, да се реализира регионалната политика, както и да се обърне особено внимание на разходите на, за енергия. Благодаря. Господин Репо има думата. Благодаря ви. Аз гласувах в подкрепа на доклада, защото съм убеден, че трябва да окоръжим предприятията, трябва да насърчим младите хора и да подпомогнем тяхното следване и обучение в чужбина. Е, би трябвало да мислим естествено и за равнопоставеността на половете. Е, комисията е, заяви, че ще продължи своята просветителска и информационна кампания. Би трябвало в рамките на тази кампания комисията да се опита да е, достигне действително до целевите групи, защото инак е, парите просто ще отидат на вятъра при новите обстоятелства трябва да имаме предвид естествено и ситуацията на потребителите. Трябва да ги подкрепим с повече свободно пространство за движение, с повече свобода. Неридива има думата сега. Господин председател, за мен е честа, че вие говорите не с английски. Очарован съм от това. Има редица поводи за загриженост, с които трябва да се вземе европейското законодателство. С признаването на квалификациите, законите за наследството в различните страни членки, пенсионните закони и така нататък. Но по-важно от всичко това е да обърнем внимание на това, че в светлината на нарастващата безработица, много важно е да помислим за създаването на работни места. А това може да стане единствено чрез малките и средни предприятия. По този начин може да създадем повече работни места и да помогнем за растежа на нашата економика. Затова подкрепих този доклад. 35% от европейските граждани дори не знаят, че съществува един вътрешен пазар. Не разбират негов, неговите закони, не разбират нашите регламенти. Необходими са ни по-малко регулационни решения, а по-скоро да обясняваме на европейските граждани а, какво трябва да правят и да възнаграждаваме опорития труд. Благодаря, господин Дева. Английският ми не е съвършен а, но уча се, уча се. А сега а давам думата на господин Де Анджелис. Благодаря, господин председателю. Единият пазар е голямо завоевание. Днес повече от всякога той е съществен фактор за постигане на амбициозните цели на стратегията Европа 2020. 20-та годишнина на единния пазар е забележително събитие, но то е повод за равносметка, за вдъхване на нов живот в е, този пазар и за работа по все още непостигнатите цели, особено в економиката, за да можем да гарантираме чиста и безопасна енергия на поносими цени за гражданите. Трябва да се премахнат пречките пред единния пазар – като имаме предвид економическата и социалната криза, разразила се в Европа. Това ще допринесе за иновации, растеж, развитие, повишаване на конкурентоспособността и най-важното създаване на нови работни места. Благодаря. Благодаря, господин Де Анджели. Следващия оратор е госпожа Маковей. Благодаря, господин председател. Аз подкрепям споразумението между Европейския парламент и комисията. Единният пазар може да допринесе за едно по-добро развитие на економиката при подкрепа и от страна на държавите членки, но за съжаление не винаги е, се радваме на една такава подкрепа. Е, понякога е, държавите като че ли не осъзнават, че ние всички сме част от една общност, а само като общност в сътрудничество един с друг можем да станем конкурентно способни, както си поставяме целите и каквито са нашите желания. Затова се нуждаем от хармонизация, затова се нуждаем от е, една обща платежна система и парична система. Ние се нуждаем от е, е, насърчаване на малките и средните предприятия, нуждаем се от ясна законова основа. И само по този начин ще можем да помогнем и на нашите граждани. Благодаря ви. Благодаря. Госпожо Маковей, давам думата сега на Адам Билан. Благодаря, господин председател. Е, Единият пазар за стоки, услуги и капитали трябва да помогне за устойчивият растеж. Обаче неговото функциониране не е толкова гладко, колкото ни се иска, тъй като съществуват някои законови а, и информационни празноти. Затова добре дошло е а, намерението да направим препоръки, за да се коригират тези слабости. Необходимо е да се уеднакват процедурите за признаване на квалификациите, медицинските услуги, банковите услуги, пенсионното осигуряване и така нататък. Необходимо е да се цифровизират тези услуги, да се модернизират публичната администрация, да се въведат повече електронни и цифрови услуги. Приветствам сътрудничеството между парламента, комисията и страните членки с цел подобряване на достъпа на гражданите до процеса за взимане на решение. Благодаря, господин председател. С удоволствие подкрепих доклада и смятам, че колкото по-скоро усъвършенстваме единния пазар, толкова по-успешно ще се справим с рецесията и ще гарантираме растеж в бъдеще. Докладът отразява тревогите на гражданите и на стопанските субекти. За съжаление, Повечето граждани просто не знаят какво представлява единния пазар и как работи за тях. Това е голямо предизвикателство, което трябва да преодолеем колкото се може по-бързо. На първо място трябва да обърнем внимание на електронната търговия и интернет като фактор за развитие на единния пазар – твърде много са фирмите, които все още не ги използват пълноценно. И на второ място трябва да обърна внимание на хармонизирането на квалификациите в Европейския съюз. Благодаря. Сега думата има а, госпожа Басеско. Благодаря, господин председател. Гласувах за доклада, защото смятам, че консолидирането на вътрешният пазар е абсолютно необходимо условие за по-нататъчното економическо развитие. Смятам, че пречките, които все още съществуват, които пречат на свободната циркулация на стоки, услуги и хора, трябва да бъдат преодолени колкото може по-бързо, за да могат всички граждани да се ползват в пълна мяра, пълна мяра от правата си. Всички ограничения на пазара за труда трябва да отпаднат. Те трябва да отпаднат час по-скоро. В условията на економическата криза трябва да премахнем всички пречки, всички бариери. времено трябва да подпомагаме иновациите, за да има растеж в единния вътрешен пазар. Необходимо е добро общо управление на вътрешния пазар. Той трябва да бъде наша постоянна и главна грижа. Благодаря, госпожо Басеско. Сега по доклада търговски преговори между Европейския съюз и Япония. И давам на господин думата на господин Дива. Господин председател, много ви благодаря. Този доклад има много голямо значение. Япония е вторият по големина търговски партньор е, на Европейския съюз след Китай. Япония инвестира активно в Европейския съюз. Производството на автомобили е, в Япония се развива впечатляващо. 1000, е, извинете, 114 хиляди работни места се запазват и процъфтяват в Великобритания благодарение на японски инвестиции. Ние също инвестираме в Япония. Ето защо бихме искали да не се налагат количествени ограничения от японска страна и да има по-открит достъп за износа на нашите услуги. Понякога е много трудна реализацията на а, наши изделия и услуги в Япония и за това ние искаме равнопоставеност в достъпа до японския пазар и японските потребители по същия начин, по който ние им гарантираме достъп до нашите пазари и възможност да продават своите стоки на нашите потребители. Докладът е много важен наистина. Благодаря. Благодаря. Сега господин Адам Бялан има думата. Япония репрезентуе раз... Европейският съюз и Япония всъщност отговарят за около една пета от търговския обмен в света и една голяма част от продуктите на европейския пазар всъщност се произведени в Япония. Е, европейски продукти намират добър пласмент е, в е, Япония. Съветът би трябвало да се откаже от допълнителни пречки, нетарифни бариери в рамките на взаимоотношенията с Япония и да отчита необходимостта от е, е, напредък по отношение на нетарифните бариери. Вече има е, сигнали за едно по-добро решаване на проблема, отколкото до сега. Би трябвало да се мисли и за двустранни защитни предпазни мерки, така че в никакъв случай да не страдат европейските предприятия и да не бъдат в по-неблагоприятно положение. Благодаря ви, господин Шогор. Благодаря, господин председател. В условията на економическата криза не трябва да забравяме, че Европейският съюз трябва решително да защитава конкуренцията и световната търговия. Някои мислят, че 21 век ще бъде векът на Азия. Не обязателно Китай, но Сингапур, Малайзия, Виетнам, Малайзия, Индонезия, всички тези страни – несъмнено ще се развиват бързо. Затова ние трябва да направим всичко възможност да продължим да развиваме търговията си с този район и преди всичко с онези страни, които вече имат добра функционираща пазарна економика. Първа стъпка е споразумението за свободна търговия с Япония. Имаме подобно споразумение с Южна Корея и възоснова на опита ни от него знаем, че той има големи възможности за увеличаване на обема на търговията. Знаем, че все още има пречки, данъчно облагане, тарифи, други налози, но преодоляването не, не е невъзможно. Нетарифните бариери обаче имат ключово значение, ако искаме да имаме една истински свободна търговия. Европа трябва да отделя повече внимание на това, особено на страните в далечният изток. Те несъмнено имат огромен потенциал, огромен търговски потенциал за нас. А сега Чарлз Танък. Господин председател, и аз искам да ви поздравя за отличния ви английски. Продължавайте все така. Сигурно някой ден и аз ще се опитам да науча езика на Данте, но кога ли ще стане това? Япония е либерална демокрация, ключов съюзник, една от най-големите економики в света с много високо равнище на производство, технологии и потребление над 116 милиарда евро общо е стокообмена. Свободната търговия за всички нас е краягален камък на европейския проект. За да може и производителите и потребителите да се възползват от възможностите на пазара, са необходими стратегически партньорства навсякъде, където ги имаме, особено с демокрации като Индия и Япония, за да стимулираме толкова остро липсващият економически растеж в Европа. След първата съвместна търговска декларация между Европейския съюз и Япония преди години, сега а, виждаме едно непрекъснато укрепване на отношенията с погодбата за свободна търговия. Ще бъде от полза и за двете страни. Благодаря. Благодаря. Благодаря ви за любезните думи. Сега давам думата на Анно Такола. Благодаря, господин председател. Гласувах за споразумението с Япония. Ние сме е, най-големите търговски партньори. Е, стотици е, милиони евро. Е, всъщност се реализират по пътя на търговския обмен с Япония. Европейските предприятия обаче е, би трябвало да имат по-широк достъп до японския пазар. И е, тук ще поставя акцента върху реципрочността. Е, не бива да затрудняваме търговския обмен между двете страни с е, ненужни митнически е, е, пречки, е, с е, е, административни тежести, културните взаимоотношения, не само търговските взаимоотношения, трябва също да се засилят на основата на правовата държава, на правата на човека, бихме могли да развиваме много добри отношения. Господин Такова, благодаря ви. А сега господин Кели, последният оратор. Благодаря още един път господин председател. Трябва да кажа, че много уважавам Япония. Прекрасна страна. Интелигентни хора. Много трудолюбиви. През последните няколко години бележат голям напредък. след като преминаха през много трудни трудности, поради цунамите, цунамито, поради Фукушима, но те успяват да се възстановят и ще върват напред в бъдеще. Европейският съюз с право договаря сключването на споразумение за свободна търговия. Но един ключов въпрос са, са а, обществените поръчки. а, те трябва да променят подхода си към тях, за да може да работим заедно. Това ще бъде от полза и за Европейския съюз, и за Япона, Япония. И сега наистина последният, последният, последна Ада Заборска. Господин председателю, аз не поисках думата преди. Но а, спонтанно възникна у мен желание да кажа няколко думи във връзка а, с доклада Шнибер Ястрам. Обръщам се към колегите, които се изправиха в залата и изразиха убеждението си по съвест. А господин Кашман си позволи да отправя а, квалификации към тях. Всеки има право да гласува свободно, по съвест. Не искам този инцидент да се повтаря. Благодаря. Заседанието ще продължи работата си в 15 часа. Благодаря ви за участието и приятен обяд.